Започваме с общото заседание на комисиите по околна среда и земеделие. За мен е удоволствие да бъда тук. Ние проведохме нашето заседание, където обсъдихме важни въпроси за земеделието. И също така приехме и делегация от Бразилското Министерство на земеделието, сенатори, и е, депутати, много, е, както и министъра им на земеделието. Много беше интересно заседанието и в такъв смисъл се извинявам, че закъсняхме за настоящето. Двадесет и два са езиците, на които ще имате превод. Е, документите са ви предоставени по електронен път. И Заседанието се излъчва по интернет. Ако нямате възражения към протокола от заседанието на 23 февруари, приемаме протокола и аз не искам да говоря много, дами и господа. Няма смисъл да правя уводи е, вместо докладчиците. Убеден съм, че те си знаят темата много по-добре от мен. Но, е, със съжаление, има известни проблеми защото госпожа Муи е, има проблеми с е, полета си, той бе забавен. Затова е, госпожа Сомер ще представи е, доклада. И ако нямате други коментари, давам думата на госпожа Самер директно за да не губим време, не, не искам да говоря много предварително. Госпожа Сомер, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Е, колеги, днес искам да коментираме измененията към предложението за клониране. Е, трябва да кажа, че бяха доста изненадана от факта, че макар, че между групите има доста голямо единство, което е много положително, но независимо от това, все пак, е, така като израз на творчески подход, е, е, получихме 36 изменения но когато ги разглеждаме в подробности, виждаме, че те именно отразяват единството на политическите групи, защото често се концентрират върху едни и същи неща и те са обикновено и целите, които си поставяме ние с докладчика Джулия Мой. Например, настояването за забрана за внос и продажба, която да се простира не само до клонираните животни, но и продукти от такива животни и, тяхните, е, и тяхното поколение. Също така е, искането за сертификати за внос, за да има проследяемост. Има такива изменения, но то се, те се отлагат, е, са отразени в нашите предложения. Има предложения спортни е, събития да са обект на изключение, но това е против духа на нашия доклад. Ние сме готови да приемем изменения само за научно-изследователска дейност. Е, подобно е съдържанието на изменение, подадено от зелените. Аз разговарях с техния докладчик и подадох ново изменение за спорта защото ми се струваше, че е, спорта не го покриваме достатъчно недвусмислено. Говориме за животни, клонирани животни, които се е, отглеждат е, с цел животновътство. Но ние искаме и животни, които се отглеждат за спортни цели, също да попадат под обсега на забраната да няма вратички, е, които да могат да позволяват да няма забрана за клонирани животни. Интересни предложения има от зелените, нова дефиниция за клониране, например, е, например е, включвайки и клонирането на ембриони. Също има изменения, които са е, напълно противоположни на духа на доклада. Те искат е, да е, направим ограничения, примерно до клониране на ембриони. Много, много различни предложения, ня... някои твърде крайни за забрани на внос на месо от страни, което разрешават клониране и ГМО, смятам, че тук се стига твърде далеч. Това не е целта на нашия доклад. Разгледах предложените изменения в подробности и ще разговарям с колегата Джулия Мои отново и смятам, че ще успеем да постигнем съгласие по доклада и съответните изменения и ще ви бъда много благодарна, колеги, ако можете да ми поясните някои ваши предложения за изменения. Това е и във ваш и в мой интерес, защото е добре да можете да ме убедите. Така че опитайте. Благодаря ви за думата. Сега очаквам коментарите ми. Dziękuję pani poseł. Proszę państwa. E, Благодаря, госпожо Самер. Нека да започнем сега с докладчиците в сянка. Освен ако, разбира се, някой не иска незабавна думата. Имам списък. Аз ще председателствам първата част на заседанието, после госпожа, господин Лавие ще поеме. Госпожа Юсо има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Не мисля, че ще е, пресроча времето си. Благодаря на докладчиците госпожа Мои Съмер за доклада. Проблемът е много сложен. Аз огледах измененията и не мисля, че трябва да заемаме подобно отношение към докладите на ЕПСА, Европейската организация за безопасност на храните, защото те се базират на научни данни от специалисти от, се, от целия свят. Става дума не за доклад от чиновници, а доклад от специалисти по темата хранителна безопасност. Има е, извинения, е, които е, говорят, че вървим против биоразнообразието и изкуственото семеняване. Но е, тук е, не мисля, че доклада е, върви именно против биоразнообразието. Тук става дума за клонирано животно, което е напълно идентично с това, от което е за генетичния материал. Сега можем да говорим за хуманно отношение към животните, това добре, но не можем да твърдим неща, които не са ваерни. Ние искаме доклада ни да се основава на точни научни данни и не можем да си позволяваме подобни твърдения. Можем да кажем, че има проблеми е, с хуманното отношение към животните, с традициите на Европа, но не можем да изтъкваме аргументи, които не са верни или не са научно обосновани. Това е, е смятам, че си спазих времето, господин председател. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Сърбо. Аз искам да коментирам приложното поле. Е, има много изменения, включително от съдокладчика, които е, засягат е, приложното поле в смисъл за поколението на клонирани животни и продукти от клонирани животни. Поколението на тези животни е всъщност носят генетичния материал на клонирани животни и ако ние сме против клонирането, ние трябва да сме против и е, това да е, се създава търсене и да купуваме подоб... продукти от подобни животни. Но е, не европейските е, производители не следва да бъдат задължени да създават система е, за доказване на това, че продуктите им не произлизат от е, е клонирани животни. Това ще е твърде тежко е, бреме. Много изменения е, искат да се създаде и една постоянна забрана, не временна. Аз съм за това, защото е, временната забрана не изплаща, изпраща достатъчно ясно и силно послание. И трябва да имаме предвид и общественото мнение в това отношение. Затова комисията трябва да разработи малко повече въпроса с това какво мислят гражданите особено по отношение на, на продукти, идващи от клонирани животни. Ние, като представители на гражданите, трябва да отразяваме тяхното мнение, че те не искат продукти от клонирани животни. В такъв смисъл обаче трябва да убедим и съвета за това. Госпожа Агилера. Благодаря. Съвсем а, ясно. Първо искам, както всички други, да продъл... поздравя госпожа Сомер, която е тук и, докладчика, и съдокладчика госпожа Мой. Измененията, които са подадени, като че ли вземат една средна позиция между предложението на комисията и предложението на докладчиците. Мисля, че на това трябва да обърнем внимание. Съгласна съм с а, а, графика. Бихме могли да искаме постоянна забрана, от друга страна, законодателството винаги може да се променя, дали е, е постоянна или времена е, забраната. Аз лично така нямам мнение в едината или в друга посока. Но е, коментарите на госпожа Юсо и другите колеги са много навремени. Естествено, че тук се поставят етични въпроси, но ако в доклада въведем подобни елементи, това го поставя под съмнение. Смятам, че е по-добре да се придържаме към научните факти. мисля, че е много трудно да се идентифицират клонирани животни и смятам, че когато има изискване в законодателството, те трябва да бъдат постижими. Господин Николсън има думата. Няма го тогава господин Войчеховски. Не, добре, госпожа Мюлер. Благодаря. Клонирането е заплаха и то недопустима за животните и нарушава хуманното отношение към тях. Ние сме против това да има клониране и предпочитаме да има регламент, а не директива. По този начин ще има по-добра законодателна рамка за всички страни членки. И най-важното е да се застъпи факта, че много внимателно трябва да се отчете какво би се получило в резултат на приемането на това законодателство. Дали няма то да се окаже прекомерно Комисията следва да оцени какви разходи ще струва то. И ако е технически възможно, не следва да създаваме допълнителни административни тежести за участващите в този процес, особено що се отнася до вноса. Благодаря. Нека да продължим сега с докладчиците в сянка. Те имат по две минути за изказване, депутатите по една. Господин Лавия има думата. Благодаря. Сега давам думата на господин Федерле. Благодаря. Важно досие е това, защото тук заемаме позиции към иновациите и технологиите в земеделското производство. Много често така се сблъскваме и с фантазиране, но в края на кращата клонирането в момента причинява големи вреди на животните. Трябва да сме наясно с това. Комисията казва ясно, че трябва да има забрава и да, е, забрана и да има и периодично преразглеждане, защото технологиите може би могат да се променят. И какво разбираме ние под постоянна забрана? Съгласен съм с колегата от социалистите и демократите. Законодателството винаги може да се промени. Важно е да има забрана. Аз лично искам да има обаче и клауза за преразглеждане, за да не е, поставяме спирачки пред е, технологии, които може би след 20-30 години ще работят е, съвсем добре. Също така мисля, че трябва да има и достъп до генетичен материал от високо качество за да бъдем конкурентно способни. Е, защото в това отношение виждаме колко много е, иновации е, се постигат на другите континенти. Не би след... За мен е много важно дебата за това дали да има етикетиране за хранителни продукти от поколения на клонирани животни – там съществуват сериозни проблеми, защото не е толкова лесно да се каже, че е, е, е опасно да се консумират подобни продукти. Е, ние трябва да се придържаме към това, което ни е известно за момента. Също така смятам, че е, през цялото време на дебата ще имаме е, разнопосочни мнения. Госпожа АЦК. Voorzitter, uh, allereerst wil ik uh, de rapporteurs bedanken voor hun... Uh... Благодаря ви, господин председател. Бих искал на напред да благодаря на докладчиците за изключително интересния доклад. Наистина свършили се значителна работа и резултатът е удовлетворителен. Аз обаче, господин председател, имам голямо притеснение. Всички ние знаем, че клонирането не е в интерес на хората. Потребителите масивно се възпротивиха на тази техника. Не смятам, че клонирането е в интереси на животните. Това е техника, която води до проблеми с хуманното отношение на хуманното отношение към животните и се отразява на потомството на съответните животни. През последните десетилетия ни се казва, че технологията се е подобрила, но не виждаме какъв е този значителен напредък. Със сигурност тези технологии не доведоха до по-хуманно отношение към животните. Ето защо е необходимо да се подобри значително тази процедура по клониране. Аз, господин председател, бих искала да има абсолютна забрана на клонирането. И това не е само в интерес на потребителите и на селското стопанство. Това е в интерес на сферата на културата и на спорта, защото клонирането засяга всички области. Може да се стигне дори до клониране на домашни животни. Не можем да изключим и други възможности, които може би в момента не можем да си представим. Относно проследимостта, тя не може да бъде проблем. Потребителите са против клонирането и така или иначе е необходимо да може да има проследяемост, дори когато имаме потомци на клонирани животни. Винаги трябва да може да се върнем до първоисточника. Най-малкото, което можем да направим според мен днес – е да имаме ясно етикетиране на всички продукти, които включват подобно месо. Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir sind uns ja weitestgehend einig im Parlament über dieses Dossier, aber. Господин Хаслинг, благодаря ви. Е, мисля, че е, както винаги дяволът е в е, детайлите. Това е проблем на либералите. Не можем да оставим просто вратата отворена и за други практики. Съвсем не можем да го сторим. Потребителите желаят пълна забрана, а не документи, в които казваме might, could, should и така нататък. Нуждаем се от пълна забрана. Аз смятам, че трябва да се разработят нови технологии. Законодателството за хуманното отношение към животните в Европа трябва да бъде взето предвид и в настоящата дискусия. Законът дали е достатъчно силен да оправдае пълна забрана? Никой не насочва темата на там няма никакво развитие на технологиите. Много от е, животните страдат при клонирането. Това се отнася и до техните потомци. Важно е винаги да има проследяемост на вносните продукти. И тези вносни продукти не трябва да идват от клонирани животни. Изградихме система в Европа. Система, в която има известно доверие относно происхода на животните. И аз смятам, че трябва да защитим тази система. Не смятам, че трябва да отслабваме разпоредбите за потомците на клонираните животни. Напротив, трябва да затвърдим това високо ниво на закрила, с което разполагаме сега. Посочихте преди малко, че е недостатъчно определението за клониране на Европейската комисия. Аз също смятам, че това определение трябва да бъде разширено и съм предложил изменения в този дух. Благодаря, господин Лафонте. Grazie, Presidente. Beh, noi non abbiamo fatto emendamenti, quindi sarò molto Благодаря, господин председател. Ние не сме направили предложение за изменение, затова ще бъда кратък. Предложението на Европейската комисия е добро, но има някои пропуски, които можем да запълним благодарение на работата на двамата докладчици. Доста колеги се спряха на този момент, за това ще бъда а, кратък. Тук в тази забрана трябва да се включат а, и продукти, деривати на а, клонирани животни и на а, потомци на клонирани животни. Би било добре също така да се засили правно вързващият ефект на регламента, като се въведе пълна забрана. Към момента трябва да има постоянна забрана – По този начин спазваме изискването и исканията на потребителите. Благодаря ви. Започваме втория кръг от оратори. Господин Дорфман ще е първи. Придържите се към минута, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Намираме се на мястото, на което се намирахме преди няколко години. Тогава имахме и тристранна среща, която се провали. Стана ясно обаче, че не желаем да има нито мляко, нито месо от клонирани животни. Спорният въпрос е какво се прави с потомците на клонираните животни. Както каза докладчика, не бихме искали да се блокира изцяло вноса от трети държави. Трети държави, които може би прилагат клонирането. Например, в САЩ се прилага клониране. Как ще знаете дали месото е от потомък на клонирано животно. На практика е невъзможно да получим тази информация, така че нека да се насочим към това, което е възможно. Етикетирането също е невъзможно. Ако се придържаме към тези искания, ще бъдем изолирани от пазара. А другата альтернатива е да успеем да убедим останалия свят да следва нашия пример. Трябва да се намери някакъв практически компромис, за да уредим въпроса с потомците на клонирани животни. Но ми се страхувам, че някои от целите са нереализируеми на практика. Господин Агню. Благодаря ви. Не смятам, че е, ще има купчина от е, е, клонирани животни на пазара. Съмнявам се. Ако някой иска да клонира животно, то това е защото някой смята, че съответното животно е, е от изключително добра раса и е добър тип. някъде в света някои ще се справят по-добре от нас и ще запазват качествените животни. Ние имаме проблеми с клонирането, имаме и с високата смъртност. И няма да извлечем никакво економическо предимство от клонирането. Сега обаче, когато говорим за потомството на клонираните животни, може би трябва да се запитаме защо това потомство да е клонинг – а, и а, защо всъщност някой ще иска да размие гените на расовото животно с друго? А, не познавам селскостопански производител, който да иска да го направи. Така че ние се притесняваме от нещо, което няма да се случи на практика. Всички а, знаем, че в днешно време хората а, тъй като пътуват много по света, по предпазливост могат да доведат да докарат и някоя непозната тук болест. Хората много често са наивни и скептични. Замислете се какво се случи с вариолата. Така че е възможно да има сериозен проблем в Азия, който да стигне и до Европа. Но ако пък сме позволили клонирането, можем да избегнем този проблем. Така че мислете и от тази гледна точка, когато обсъждате темата. Merci, chers collègues. Euh, au préalable, je voudrais, sur le, la forme, vous dire que nous avons été saisis d'une manière. Благодаря ви. Уважаеми а, колеги, с изключително кратки срокове трябва да се произнесем законирането. Ако действахме толкова бързо за млекопроизводителите и тези, които произвеждат по две зеленчуци, щяхме да направим много повече и за тях. Голяма част, да не кажа всички европейци, са против клонирането и производните продукти от клонирани животни. В САЩ тенденцията е обратната. Въпросът, който възниква е следният в рамките на преговорите е, за ТПТИ трябва да изчезнат някои норми и дали по този начин всъщност не ни се налага приемането на клонирането. И това, което прави комисията днес е доста лицемерно, защото тя желая да запази забраната за клонирането на животни на европейска територия, като същевременно не възразява на търговията с, клонир... с потомство на клонирани животни. Тя твърди, че клонирането е забранено в Европейския съюз. А ние, уважаеми колеги, се уморихме да я траем тая е Европейска комисия, която не защитава европейските интереси. Напротив, тя отваря широко вратата за интересите на САЩ. Омръзнани да ни взимат за глупаци и сме изненадани – че въпреки всичките ни изказвания, въпреки отказа на европейските граждани да се внася месо от конирани животни в Европа, умръзна ни не можем да действаме отговорно за бъдеще, защитавайки интересите на хората на нашия континент. Благодаря, госпожа Гростет. Също както колегата Дорфман, така и аз съм изненадана от дискусията, която водим. Мисля, че достатъчно обсъдихме въпроса преди години, доста оживени, подплатени дискусии имахме тогава и казахме, че не желаем да има клониране. И сега, ето ни тук днес, отново водим същия дебат – Хич не се чувствам добре в рамките на тази дискусия, защото се питам какъв е економически интерес. Ако запитате нашите селскостопански производители, те ще ви кажат, ние нямаме никакъв интерес от това. Разбира се, и европейските граждани не желаят клонирани животни. Когато водим тази дискусия, ние фактически нажежаваме темата, също както когато обсъждаме геномодифицираните продукти. Защо обаче водим тази дискусия? Защото има проблем с вноса, с търговията и на мен ми е трудно да обясня на европейските граждани, че с цел постигане на търговски баланс сме принудени да приемем нещо нежелано на територията на Европа. Наистина чувствам се неудобно и изцяло подкрепям докладчика. Трябва да бъдем максимално строги и рестриктивни. Не трябва да подкопаваме взетите вече от нас решения. Разбира се, темата е сложна. Трудно е да се обсъжда второто поколение на клонираните животни или потомството на клонираните животни като цяло. Неговата проследяемост как можем да бъдем сигурни да докажем, че животното е потомък на конирано животно или не? Това са много въпроси, които задавам аз и които задават европейските граждани. Нека да се вслушаме в тях и да вземем отговорно решение. Благодаря, господин Риард. Благодаря ви. Ако попитате какво е мнението на земеделските производители за клонирането, е, мисля, че те вече знаят за какво точно става въпрос. Те знаят, че клонирането в последствие може да бъде разпространено и до домашните е, любимци. Нещо, което каза и господин Дорфман премия отговор, който може би не се нрави на всички, всъщност е следния. Не може да има проследяемост винаги и на всичко. Така че трудно ще се прилага на практика а, евентуално решение за етикетиране. До кое поколение ще трябва да се упоменава а, дали животното е клонирано или не. Благодаря, господин Доризо. Мерси боку. Много ви благодаря. Разбира се, трябва да се противопоставим на клонирането на разплодни животни по тези причини. От една страна не може да изискваме последяемост на месото в интерес на потребителите, от една страна, а от друга страна да приемаме пускане на пазара на, клониран, на, на месо от клонирани животни, тъй като при нея няма как да има последимост. Няма как да се последява месото от потомството на клонирани животни второ място, както казват самите животновъдни, единственият интерес на това предложение на Европейската комисия е да се даде възможност за внос на е, месо от клонирани животни от САЩ в контекста на споразумението с търгови инвестиции. На трето място клонирането води до загуба на генетично разнообразие и всички рискове, които представлява тази загуба в случай на пандемия. И ам, не на последно място, тъй като клонирането етично не неприемливо е против благородният характер на животновътството. Ето защо за нас това законодателство е напълно ненужно. Thank you very much, Miss Delahaye. Merci, Président. Euh, <clears throat> juste pour dire que pour le nouveau député européen que je suis, Госпожа Делен. Благодаря ви, господин председател. Аз съм нов на Европейския парламент и този дебат ми напомня дебата за ГМО и дебата за новите храни. Следва, че в тези, всички тези случаи трябва да проявим здрав разум и прагматизъм трябва да, да намерим едно решение, което да е по-разумно от решението, което намерихме за ГМО, а именно едно решение, което доведе до разпадане на европейската общност, вместо да доведе до по-голяма европейска интеграция. Благодаря ви думата, госпожа Донано. Благодаря ви, господин председател. Много жалко, че този дебат по толкова важна тема се превръща в повод за насърчаване на глобализацията. Под подтекстът, че е трудно да се ограничи практиката на клонирането на животните, е необходимо да се определят правила на световно равнище. Не. Според мен това е признаване на нашата слабост и неспособност да контролираме границите ни, да контролираме вноса на нашата територия. Държавите членки могат да се споразумеят за общи принципи на общата търговия в Европейският съюз. Това за мен е приемливо, аз го подкрепям, но е напълно неприемливо за мен да има регламентиране на съдобно равнище. Трябва да защитаваме нашият модел в противен случай, ако не сме способни да го направим на европейско равнище, тогава нека да върнем правомощите на държавите членки, които да намерят решения, отговарящи на стремежите и интересите на техните граждани. Ето защо искам да попитам Европейската комисия, възмерява ли да подобри контрола по границите и да подобри диалога между държавите членки. Припомням ви, че този дебат съвпада и с преговорите за е, ТПТИ. Така че въпросът към Европейската комисия е много прост. Възнамерява ли Европейската комисия да въведе изисквания за а, деклариране на всякакъв а, животни и а, потомство на клонирани животни? трябва също така да има и по-строго мерки по отношение на патентите, защото очевидно клонирането ще доведе до въвеждане на нови е, модели за генетично възпроизводство на животните и ако не го разрешим от сега, ще се стигне до е, положение, което последствие няма да можем да е, продолеем лесно и казвам други думи, ще отворим котията на Пандора. Благодаря ви, думата има госпожа Ширия Перик. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, въпросът тук е какво можем да постигнем, какво искаме да постигнем и какво не можем да постигнем. Когато говорим за клониране, разбира се, засягаме въпроса за хуманното отношение към животните, но и интересите на нашите граждани. Всички, цялата тема е много интересна всички чухме мнението на експертите, говорим за а, семена течност, която идва от а, животни от преди 3-4 поколения. Тоест, в момента в Европа вече пием мляко с происход от а, клонирани животни. И трябва сами да се запитаме всъщност тук в Брюксел колко често а, има опасност да купим месо или а, други животински продукти, идващи от клонирани животни. Аз потично съм против клонирането, но трябва да бъдем и реалисти, да си даваме сметка какво може да постигнем и какво не можем. Ето защо внесох едно изменение, към госпожа Зомер. Става въпрос за мерките за проследимост. Задавам въпроса и към Европейската комисия и експертите на Европейската комисия. Смятам, че това е тема, която много дълго ще ни вълнува. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви. А сега наистина е важно да чуем и Европейската комисия не само защото някои от колегите зададоха въпроси към Европейската комисия, но и защото по принцип искаме да чуем мнението на комисията по измененията внесени от колегите и незабавно давам думата на госпожа Шантал Брески от името на комисията. Имате думата. Thank you. Много ви благодаря господин председател. Благодаря и на госпожа Замар, че е, ни представи доклада си, разбира се, и на съдокладчика госпожа Мой. Най-напред бих искала да ви припомня, че предложенията бяха внесени е, в комисията и съвета през декември 2013 година, преди доста време. И от многото факта изменения става ясно, че всички сме съгласни, че клонирането трябва да бъде забранено на територията на Европейска съюз. Всички сме съгласни, че то е против хуманното отношение към животните, твърдение потвърдено от Европейският орган за безопасност на храните. И според нас нашето предложение има добавена стойност в сравнение с настоящото положение. Първо осигурява се правна сигурност, тъй като чрез новото предложение клонирането изрично ще бъде забранено и това става ясно за всички економически субекти в Европейския съюз. Хранителни продукти от клонирани животни също се забраняват и а, много важен е фактът, че забраната не е ограничена във времето. Тя подлежи на преразглеждане възоснова на доклада на Европейската комисия, възоснова на всички налични научни данни и други данни, с които ще може да се снабди Европейската комисия. Така че пак повтарям, забраната не е ограничена във времето, а подлежи на преразглеждане. Разбира се, всички трябва да вземем преди факта, че науката се развива, а може и да не се развие, така че няма как да предвидим какво ще се случи за бъдеще. Съществуват обаче редица факти, които трябва да вземем предвид по ясен и реалистичен начин. Няма съображения, свързани с хуманно отношение към животни при въз, разплода на животни, потомство на клонирани животни, тъй като тези животни се размножават по традиционните методи. И по наши сведения към момента няма въпроси свързани с отношение към животните по отношение на пилетата или е, рибите. Така че трябва, доколкото е възможно, да основаваме законодателството ни върху реалните научни данни, с които разполагаме относно хуманното отношение към животните и благосостоянието на животните. Така че ако искаме да продължим да надграждаме върху предложението на Европейската комисия, трябва напълно да сме наясно с принципа на пропорционалност. Знаете, че Европейската комисия обмисли етикетирането като вариант и съответната служба на пъстата комисия в момента работи по проучване на разходите свързани с, с етикетирането. Възоснова на нашата оценка на въздействието, разходите ще бъдат много сериозни, като много ще се увеличат и разходите, и бюрократичното време за нашите собствени селокосопански производители, ако въведем задължително етикетиране. Още по-сложно ще бъде, ако се наложи забрана на потомството и на хранителните продукти от потомство на клонирани животни. Няма как да обвържем подобна забрана с изискването за хуманно отношение към животните в договора с от Европейския съюз. Няма пряка връзка тук. И накрая, по отношение на определението за клониране, трябва да сме ясни, че ако искаме да променим определението то трябва да е свързано с а, размножаването на безполовото размножаване на животни. Защото само по отношение на безполовото размножаване на животни има установено нехумално отношение към животите от страна на ЕФСА. Така че трябва да сме много внимателни, ако решим да променим изменението за клониране и по всички случаи трябва ясно да бъде разписано, че това е безполово размножаване. Бих искал също така да уверя всички членове на, вашите, на вашите комисии, че а, по никакъв начин резултатите от, да, от, от, от това складното предложение няма да се отразят на преговорите за ТПТИ. И накрая, голяма част от проучванията, които ви предоставихме, би трябвало да бъдат съпъствани за допълнителна оценка за въздействието. И някои продълженията предложенията действително ще са свързани с сериозно увеличаване на бремето и разходите за нашия собствен сектор на селско стопанство. Затова трябва действително внимателно да се определи тяхното въздействие, да се направи оценка на въздействието и разбира се да се определи точното правно основание за приемат на подобни мерки. Благодаря ви за много полезните коментари и за интересните сведения. А сега ми се струва, че можем да приключим дебата и отново дадем думата на нашия докладчик от името и на господин Мой. Думата има госпожа Зона. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които взеха участие в нашата дискусия днес. Действително нееднократно бе казано тук, че европейските граждани не желаят да има клониране. В Европейския съюз в момента обаче няма разпоредби по тази тема, затова и се занимаваме с нея. Всъщност ние се занимаваме с тази тема от години и не сме е, могли да постигнем споразумение е, за регулирането и се надявам обаче сега, че дискусията е много по-зряла. За момента ние не сме наясно какво всъщност излиза на европейския пазар. Това е факт. И от това става още по-ясно, че трябва да имаме съответно регламентиране и то с много строги правила. Тук се говореше за животните, употребявани в спорта. Аз не смятам, че трябва да има изключения за тях или за а, домашни любимци. Аз лично споделям мнението на тези, които са против изключенията. бихме могли да упоменем, че в бъдеще следва да се е, регулира и този въпрос, защото може да се окаже, че хората искат да си клонират е, примерно куче водач на слепи. За проследяемостта ФАО работи по този въпрос, взе позиция още преди години за износа от трети е, страни и проследяемостта там си остава също въпрос за това какво се случва с е, продукти от клонирани животни не мисля, че трябва да забраняваме директно продуктите от страни, които разрешават клониране и използване на такива продукти. После, колко надолу в поколенията да стига тази е, забрана? Комисията трябва да размишлява по този проблем – и той с течение на времето вероятно ще бъде преразгледан. В Европа не би следвало, ако има забрана да се получи този проблем, защото такива продукти просто няма да ги има на пазара. Именно за това и говорихме в ФАО, за изискванията за етикетиране. при ГМО продуктите нямахме проблеми, така че имаме опит в това отношение. Мисля, че можем да а, мислиме за това забраната да се простира и до поколенията на клонирани животни. А, в съвета са наясно, че мнозинството срещу клонирането е огромно и смятам, че те ще подходят разумно по въпроса. Аз изслушах много внимателно изказванията и направих много бележки. Ще ги предам на колегата мои. Вече сме се споразумяли за дати, в които ще се срещнем, за да продължим с работата по нашето досие. На 17 юни, ако правилно помня, се гласува в комисията. И мисля, че това е всичко, което имам да кажа. Благодаря. Председателят, благодаря и аз. И нека отново да напомня и това, което вие казахте, че е гласуването в е, е, общата комисия ще бъде на 15 юни и ще гласуваме по силата на член 55. Не мисля, че имаме други точки в дневния ред, така че можем да приключим с съвместното заседание. Благодаря на господин Шикерски и на всички депутати от Комисията по земеделие. До следващата среща!